една Европа, основана на ценности, на наличие на ефикасни демократични институции и благоприятстваща е, една просперираща економика в едно справедливо и приобщаващо общество. Бих искала да ви кажа предварително, че по тази точка, според правилника, няма да имаме спонтанни изасквания, нито сини карти. Започваме първата е, изказваща се за либералите е, Софи Интвелт. Благодаря, господин председател. Колеги, е, промени, вятър на промените в Европейския съюз Последните две години са наистина безпредседентни. Нарастване на екстремизъм, но пък също време виждаме и първите белези, признаци на европейската пролет. Все още не е лято, но някакъв оптимистичен бриз се усеща във въздуха, излезно очакване, надежда президента Макрон, е, който в срещата с е, Путин и Трамп е, представи една горда Европа, когато гласувахме и се ангажирахме с Парижкото споразумение, всъщност ние направихме, поставихме Европа на преден план в битката за спасяване на планетата. Изборните кампании в последните години е, се съсредоточават не само върху обичайните е, въпроси, работни места, е, сигурност, но и върху културни ценности, идентичност. Световния ред се променя със светкавична скорост. Хората се безпокоят за загуба на самоличност, на общност. Националистичните партии сеят омраза, недоверие, страх, като обещават връщане към едно въображаемо бъдеще. Ние отхвърляме това, но трябва да признаем, че нашия отговор на ясните въпроси за стойности, идентичност и култура всъщност не са достатъчни. Европейския съюз е, е политически съюз, но, но не успяват политици да обяснят това на своите гласоподаватели. Те предпочитат да представят Европейския съюз като една технократска е, организация, е, която почива на принципа е, на печалбата. И е, хората, е, хората, които се боят, че тяхната е, е, култура е застрашена, едва ли борбата с е, бюрокрацията ще ги успокои. Е, едва ли ще си ги успокоят търговските споразумения. Не трябва да е, имаме монопол върху е, споделените ценности и идентичността. Е, в тези времена несигурност е, и е, безредици не е лесно да се отстояват нашите общи ценности но ние не, това, това не са ценности само за хубави времена, за добри времена. Те са е, ценности, които е, трябва да устояват и е, трудностите и изпитанията на времето. Европейски съюз е, е има своят водеща роля в света и трябва да сме горди. Е, с това. Много хора мечтаят да живеят в свободно, стабилно, демократично общество, каквото имаме ние в Европа. Други обаче виждат нашите ценности, е, в нашите ценности опасност. Популистските партии по цял свят е, е, имат една платформа, която почива върху национализъм, ксенофобия, хомофобия и сексизъм те поставят религиозни ценности над парламентарната демокрация. Те отхвърлят плурализма, те твърдат, че има един народ, един глас, една истина само. Но последните изборите напоследък доказват, че Европа не може да бъде сведена до едно плоска, едно измерна карикатура. Напротив, би трябвало да приемем европейската интеграция, равенството, плурализма и на фона на това е, Мафред е, Вебер, е, за съжаление той не е тук, каза нещо, което не е особено удачно, че идентичността на Европа е преди всичко християнска. Всеки, който отрича това, отрича реалността. Но, драги колега Вебер, истината е, че душата, духът на Европа се крие в нейното разнообразие и свободата да избереш какво, в какво да вярваш и кой си. Демокрацията, законовия ред и основните права са, не са само идеали, те са жизненно важни за самото функциониране на Европейския съюз във всички сфери. Социалната справедливост е предусловие, предварително условие за е, развитие. Е, зачитане основните права е, е също в основата на полицейско сътрудничество и е, примата на закона също така. Накратко, ценностите са ключа към един силен европейски съюз. Ето защо е, ние поставяме преди всичко тях на преден план. Благодаря. Благодаря ви. Сега от името на съвета госпожа министъра Дали, уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми дами и господа. Е, темата, която обсъждаме днес е много актуална и ви благодаря, че е сложена в дневния ред. За всички е време да си направим равносметка за бъдещето на Европейския съюз. Аз съм днес тук, за да чуя вашите становища. Днешния дебат ще очертая картината на Европейския съюз, която засяга всички ни. Европейския съюз играе централна роля, съдържа в себе си демократични институции и целите, към които ние се стремим, а именно да подобрим живота и просперитета на нашите граждани. Говорим за всички тук, които са част от гражданското общество. Европейския съюз има много ясни амбиции. И до преди няколко месеци усилията на Европейския съюз бяха пренебрегнати или дискредитирани, или защото Европейския съюз се възприемаше като институция, която предприема прекалено малко, или пък, че предприема прекалено много. Но през последните месеци се оказа, че има промяна в начина по който се възприема Европейския съюз. Европейския съюз, вместо да се възприема като източник на много проблеми, се възприема като част от решението. Има положителни сигнали за възобновяване на доверието в рамките на Европейския съюз. Това може би се дължи на това, че света около нас се променя, че има альтернативни възможности на Европейския съюз, които малко по малко губят своята атрактивност. Води се риторика за упростяване за опростяването на много сложни теми. Трябва да се отбележи, че трябва да се работи заедно по глобалните предизвикателства, като климата, тероризма и търговията. И това е за предпочитане пред това да се работи индивидуално и по-отделно. Колкото а, сме по-обединени, толкова сме по-силни. Трябва да работим още по-усърно по изпълнението на нашите цели. Само ако имаме обща визия за европейското бъдеще, ще можем заедно да преследваме общите си цели. Каквото и да бъдеш на Европейския съюз, то не може да наложи своите визии върху гражданите. Трябва да имаме подкрепата на гражданите. В противен случай няма как да продължаваме напред. Гражданите трябва да бъдат обхванати в процеса на обсъждане на бъдещето на Европейския съюз. Ето защо съветът приветства процеса за изготвянето на бялата книга от комисията и усилията на комисията да организира и проведе широко обхватен дебат. Благодарим и на парламента за постоянните му усилия да гарантира, че мнението на гражданите ще се зачете, ще се вземе предвид. Комисията ще организира редица европейски дебати в рамките на Съюза. Европейския съвет, както знаете, вече започна процес на обсъждане на бъдещето на Европейския съюз. Не на последно място се обсъди въпроса за напускане на държава членка на Европейския съюз. Има изготвена пътна карта, която да обхваща безпокойствата на гражданите, като са включени въпроси за миграцията, тероризма и ам, въпрос свързан с економиката, социалните въпроси и сигурността. 60-та годишнина от подписването на римските договори през март тази година е друг повод да ам, помислим за нашето бъдеще. И, и м, бяха заложени целите за следващото десетилетие. Съвета оформи своята работа около тези основни приоритети, които се фокусират върху постигането на осезами резултати и изпълнение изпълнение на, обеж... на дата. Всичко е свързано с тази бяла книга и съветът взима предвид и документите с последващите действия, изготвени от комисията, защото те са много добър принос ем, към нашите дискусии. Процесът към глобализацията дава нови възможности е, за провеждането на дискусии за търговията и глобализацията в рамките на съвета. Какъв е конкретният резултат от процеса? Да се обсъди бъдещето на Европа е един процес, който вече е очертан. Необходимо е време и трябва да се изгради доверие. Много бързо може да се изгуби инерцията. Не трябва да рискуваме да очакванията. Европейския съвет ще продължи да се фокусира върху постигането на конкретни резултати. Добавената стойност на Европейския съюз трябва да има практически измерения. Бъдещите дебати за Европа ще представлява допълнителен стимул за съвета, за да очертава своите конкретни политики, а не да очертава нови хипотетични политически рамки. Благодаря ви. Благодаря. Сега от името на комисията заместник председателя Тимерман. Благодаря, господин председател. Ще използвам трите минути, които са ми дадени, за да реагирам на това, което каза в уводното си слово госпожа Интвелд. Тя се изказа много сбито, много конкретно и точно. Тя отхвърли решенията, които се предлагат от националистите и ксенофоби, но стои въпроса, защо толкова европейци са привлечени от тези политически движения. И ние виждаме, че тези движения се радват на доста силна подкрепа в Европейския съюз и ще продължи да е така, докато не отговорим на въпроса защо толкова хора в Европейския съюз са привлечени от тези движения. Мисля си, че това е така, защото много хора в Европа са загрижени от влушаването на ситуацията. За първ път от много време хората се притесняват, че техните деца ще живеят по-зле от тях. Те виждат възхода на джихадизма, това, че сигурността, живота на хората са застрашени. Хората смятат, че те няма достатъчно права и възможности да отстояват своите права и своя начин на живот. Ако ние виждаме, че има страх, който е свързан с това, че не могат да бъдат спазени основните ни ценности, трябва да отговорим на тези страхове. Ние трябва да започнем да отстояваме нашите ценности и това става чрез европейски отговор на европейски проблеми, европейски отговор на световни проблеми. Но можем да го направим това само ако сме едини. Това е сложно да се направи времена, когато политиката на специфичната идентичност става все популярна в Европа. И ако трябва да преформулираме Европейския съюз, като се опираме само върху общия пазар или общата валута, ако представяме, че нашите цели се изчерпват, например, с намаляването на бюрокрацията, Нека да не забравяме, че това са само инструменти, които служат на нашите общи ценности. И ние забравяме да говорим за нашите ценности. Много правилно госпожа Интвелд посочи, че няма, не се предлагат решения или се предлагат към други ценности. И точно оттам трябва да започнем. Трябва да започнем с нашите основни ценности. Демокрацията, принципите на правовата държава, пълно зачитане на човешките права. Това са трите стълба, върху които се гради европейското сътрудничество. Модернизирането на това в контекста на четвъртата промишлена революция да гарантираме това, че можем да изградим едно общество на многообразието, в което се зачитат хората, е, това е нещо, което ще даде надежда. Но това може да бъде успешно само ако се гради върху нашите ценности. Това е отразено в Бялата книга на комисията за дебат с Европейския парламент и с държавите членки. Ние се надяваме, че членовете на съвета ще използват този документ, за да проведат и в своите държави дебат за посоката на Европа, за бъдещето на Европа. И накрая. Виждаме, че има пробуждане на едно ново поколение в Европа. Видяхме го онзи ден на примера на изборите в Обединеното кралство, видяхме го при скорошните избори във Франция, видяхме го в протестите на жените в САЩ и в много други случаи. Защо? Виждаме това, защото нашите ценности са ясни и те са определени и не могат да бъдат поставени под съмнение, не могат да бъдат разрушени. Самият факт, че сега ние установихме, че нашите ценности са ясни, че тези ценности са в основата на нашето сътрудничество, но независимо от това, ние виждаме, че тези ценности трябва да се поддържат и да се утвърждават, защото те се нарушават в света. Трябва да се изказваме, трябва да говорим за тези ценности, трябва да ги защитаваме. Тук не става дума за политическите възгледи, за левицата или десницата. Не. Това означава дали ще изберете едно отворено общество, в което никой кой не е останал за борда, или ще изберете общество, в което всеки е враг на всеки. Трябва да изберем европейско общество, в което всички са на борда и никой не е оставен извън борда. Благодаря, господин е, заместник-председател. Сега следващите по групите. Е, първа има думата Роза Естада Сферагут, минута и 30. Благодаря ви, господин председател. С... През 1957 година европейците подписаха Римския договор. Така започна етапа на значителното процъфтяване. Бяха заличени всички следи от омразата и насилието в миналото. Шуман каза, че Европа ще бъде единствено и само дело на всички. Обаче това няма стане изведнъж. Това ще се гради на всекидневната дейност на всички. И много ясно бяха заявили какви са целите. Това го бяха заявили ясно основателят на Европейския съюз. Обаче в момента ние виждаме, че сме заплашени от европейския апокалипсис. Войни, тоталитаризъм, национализъм. Европа се променя, населението застарява. Приветстваме при нас едни хора, но други хора ни напускат. Виждаме, че безработицата става все по-сериозен проблем. Има много предизвикателства и в економиката, и в отбраната, и в енергетиката. Предизвикателства свързана с миграция. Виждаме много контрасти в Европа виждаме, че има богатство на многообразие, но същевременно интеграцията остава сериозно предизвикателство. Както каза и господин комисар, предизвикателството пред нас е да останем едини. И е важно също така да запазваме нашите ценности, ценностите, които са ни завещали основателите на Европа. Но това трябва да го правим и на думи, и на дела. Благодаря ви. Файон, две минути. Благодаря. Темата на дискусията днес е реформиране на Европа. Това означава, че си даваме сметка, че основните, основите на, на нашия дом се е, разпадат. Това е, е, става дума с демокрация, равенство и уважение. Е, господин Тимерман, вие споменахте, че е, само популизма наистина е, е в основата на популизма е гнева сред гражданите. Но е, когато, е, например, не се е, спазват и зачитат е, квотите за беженците, тогава решения, които се вземат на европейско равнище, е, се пренебрегват от държавите членки. Аз приветствам намерението на комисията да предприеме правни мерки срещу държави членки, които не участват в споделяне на бремето. Вчера обсъдих намерихме Сърбия и Косово. Две е, страни в чакалната на Европейския съюз. Но когато стане дума за наблюдение и критикуване е, е, състоянието на критериите от Копенхаген, ако тези страни не отговарят на тези условия, те някога няма да се присъединят. Вероятно това е справедливо наказание, но е, справедливо ли е, е Европейски съюз да е, вземе това решение? Европейски съюз, в който е, държави членки не изпълняват тези критерии. За тях има ли приемали санкции. Това са а, а, аномалии, с които дори някои се гордеят. Това а, не е нито демокрация, нито зачитане на, а, а, нито солидарност, нито а, поемане на отговорност. Е, преди е, време в групата на социалисти и демократи ние е, предложихме да се създаде една, един, едно табло за постижение в областта на демокрацията. Съгласих се с това, но аз мисля, че е ясно състоянието на нещата. Нищо няма да обаче да се промени, докато няма санкции, наказания. Механизмите са факт, но ние не ги използваме достатъчно. Благодаря. Сега Циле за една минута. Благодаря, господин председателю. Ако трябваше да зачета заглавието на тази точка, просто щеше да ми изтече времето. Няма нужда с такива помпозни заглавия да се обръщаме към а, нашите граждани. Хората в Естония, Латвия Литва искат да има по-разбираеми послания ценностите не трябва да противоречат на разбиранията на гражданите за ценности в техните собствени държави. Но всички имат различни разбирания и ако се получава информация, която хората не разбира, това не е от помощ. Трябва да помислим за начина по който ние преразглеждаме въпросите и трябва да навлезем по-надълбоко, ако искаме нещата да се разбират по-добре. Ако говорим за социалната кохезия, хората искат да има конкурентоспособност. И не трябва да казваме, че държавите членки а, са включени в процедурите свързани с социалния дъмпинг. Госпожа Пагатон Тундуарит има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, господин Тимерманс. Аз съм сдържан оптимист, както и госпожа Интвелта. Защото нито националисти, нито популистите са нещо ново. Ние трябва да разберем кои са техните слаби места и трябва да разберем кои са нашите силни места. Нашата сила се гради върху това, което сме изградили от Втората световна война насам. Ние трябва да мислим за това, че фарът, какъвто Европейския съюз, продължава да свети. И точно за това трябва да бъдем смели. Трябва да сме честни, за да могат гражданите да ни вярват. И трябва да има последователност между това, което казваме и което правим. Иначе не можем да вдъхнем ентусиазъм за Европа сред всички от тези младежи, младежи, които искат да имат бъдеще и благоприятни възможности и които се чувстват предадени през последните години. Имаме нужда младите хора да имат работа, да имат равенство на възможностите, да живеят не по-зле от нас най-малкото и за това трябва да сме честни. Благодаря. Is... Благодаря. Европейския съюз трябва да се реформира, за да оцелее. Трябва ни социално Европейски съюз на принципите на пазар, на човешките права е, и демокрацията. Вместо това, ние тук е, е, чуваме да се говори за много Европа на няколко скорости и аз мисля, че това е погрешно. Последното, от което имаме нужда, е, е, е ние имаме нужда от повече интеграция. Е, хората искат повече участие, повече солидарност, повече демокрация. В Северна Ирландия гласуваха преди Брексит, но това бе пренебрегнато, въпреки международното споразумение Good Friday, е, което трябва всъщност да бъде отстоявано. Според Шин Фейн, е, Ирландия, е, мястото на Ирландия е в Европа, но ние става дума за Европа, в която е, всички нации са еднакви, еднакви и равни, извинете, са равни и никоя, интересите никой не се пренебрегват. Благодаря. Сега една минута. Раймонд Финч. Благодаря, господин председател. Господин комисарио, ви говорите за преформиране на Европа, възоснова на ценности и демократични институции, които ще доведат до проспериращи економика в справедливо приобщаващо общество. Ние продължаваме обаче нашия път към свободата, която ще ни лиши от всичко това. Европейския съюз е точно обратното. Всичко се позовава на а, опортунизма, на корпоративизма и институциите са недемократични, те са довели до обедняване, безнадежност и разделение в много от е, държавите членки. Економиките в Южна Европа са разрушени. Нанесените щети са довели до 40% безработица в Гърция. Това е, е безумно и няма ам, нищо сравнимо с това. Нациите на Европейския съюз могат а, да постигнат нещо, но може би а, е а, мога да ви кажа, че е най-добрата стъпка Великобритания да излезе от Европейския съюз. Благодаря. Следващи оратор Алке Зайстера, Господин Зайстера, благодаря, господин председателю. Европейските ценности са различни от тези в държавите членки, тези, които се посочват на европейско ниво. Словакия не иска да жертва сигурността си заради миграцията. Унгария има други виждания. Прави се опит да се повлияе на обществото. Брюксел говори положит, по-положително за Турция, отколкото за Обединеното кралство, страна, която иска да излезе от Европейския съюз. Не може така да се продължава. Имаме нужда от ново сътрудничество, което да е успешно и то ще е така, ако държавите членки получат своето вето обратно. Предимството тогава ще е, че Европейския парламент може да се разпусне и ще се спестят около, милион, около половин милион евро, които ще са необходими за изграждането на новия палат на Европейския съюз. Абсолютно е необходимо да се мисли за реформирането на Европа. И това трябва да бъде единство на независими държави, които ще определят своите приоритети. Затова трябва да се промени процедурата за единодушно вземане решение в съвета. това трябва да бъде заменено с квалифицирано мнозинство. Европейската комисия трябва да помисли за демократичния дефицит и да оповестява каква е позицията на министрите. Имаме нужда от устойчиви жизнеспособни решения – които не се стремят, да не се стремят да оправдаят сегашния модел. Трябва да имаме реална Европа, която има трансграничен характер и решава наистина трансгранични проблеми, като промяната в климата и притока на иммигранти от Африка в Европа. Карлос Коелю, минута и половина. Благодаря, е, господин председател. Е, в Европа е, Трамп всъщност отроби отношенията с Европейския съюз. Популистите подкрепят тази позиция в Холандия, в Франция, преди в Великобритания също те не дигат глава. Роберт Шуман каза, един от основателите на Европейския съюз каза, Европа решава, би трябвало да действа конкретно. Това е, е една програма, която има градивен характер. В Европа това е разъм. Гражданството е в центъра на Европа. Европа е споразумението от Париж. Това сочи, показва, че Европа мисли за бъдещето на света. В всъщност тя дава възможност една пъстра картина, една мозайка от нации да, да следват една политика, е, да, да е, подкрепят е, е, технологичното развитие, е, иновациите, неща, които ще подобрят живота на хората. Това е Европата, в която вярвам. Европа на, гра на хората. Европа не е въпрос на избор и альтернатива. Тя е едно поле, една, една сфера, в която е една околна среда, в която е, ние е, живеем. Но разбира се, в нея трябва всички да поемат свои задължения и ангажименти и да ги изпълняват на практика. Благодаря, господин Коелю. Сега една минута е, Петър Нидермюлер. Е, има много нови предизвикателства, пред които е изправена Европа. Става въпрос за нашето бъдеще на всички нас. Стигнали сме до един момент, в който е необходимо да се направи нещо. Не трябва да се мисли само за промишлено, за благоденствие, защото има социална фрагментация, глобализацията напредва. Всичко това ще доведе до един нов свят и старите подходи не са вече актуални. Трябва да се заложи на солидарността, на сигурността и сътрудничеството помежду ни. Европа трябва да бъде сформирана по такъв начин, че омразата и дискриминацията да бъдат отхвърлени. Е, в Европа трябва всички да могат да намерят своя дом и където не се страхуват, а могат да се надяват на нещо по-добро. Господин Чернецки за една минута. Пани Przewodniczący, Jedan Господин председател, ние сме политици и трябва да сме откровени. Какъв беше успехът? Каква беше основата на успеха на Европейската общност за въглищата и стоманата? Да, отначало бях 4 държави, после 6, после 12. Работейки възоснова на консенсуса, те постигаха съгласие по минимални основни принципи в дух на солидарност, но никой на никого нищо не натрапваше. В самото начало имаше спора между Франция и останалите пет държави, когато ставаше дума за селскостопанската политика и беше решено тогава, че трябва държавите да могат да направят така, защото техния глас да бъде чута. Европейският проект означава, че трябва да има солидарност, че не трябва да гласуваме така, че да накърняваме интересите на други държави. Сини карти не се е, допускат е, според е, 153 точка от правилника. Сега Сесилия Вилкстром. Евробарометър сочи е, силна подкрепа е, за Европейския съюз сред гражданите и за повече сътрудничество. И аз се радвам, че е, все повече хора биха искали по-здълбочено сътрудничество. Е, нашите граждани вярват в бъдещето и тяхното вдъхновение и вяра трябва да ни водят в е, формулиране на нашата политика. След е, многото е, положителни е, изборни резултати, Макрон във Франция, усеща се една тенденция към една силна центристка политика в Франция, в Европа, която трябва да продължим да засилваме. Не трябва да спираме до тук, трябва да предприемем и следващата стъпка. Трябва да намерим решения, които отговарят на бъдещето, на трансграничните проблеми, които пред които сме изправени. Е, е, същата тази статистика сочи, че трябва да поемем общо отговорност и по отношение на миграцията, климата и борбата с тероризма. Трябва да гарантираме бъдещето на нашите граждани, а можем да го направим само ако сме единни и заедно. Сега една минута Костас Кристогонос. Договорите за основаването на Европейския съюз посочват, че Европейския съюз основава на ценностите за демокрация, зачитане на човешките права, върховенството на закона, но е, в момента се обявява, че като цел в бъдеще ще бъде благоденствието на европейски, благоденствието на гражданите, но в Полша и Унгария вече не е така. Политиките на економии засягат и основните права, например правото на здравеопазване, правото на колективно договаряне, правото на създаване на семейство и така нататък. Не само в Южна Европа и в Гърция има тези проблеми. Ако искаме Европейския съюз да е по-проспериращ, трябва да се направи нещо на практика. И ценностите и целите на общността да бъдат зачитани и трябва да се действа сега, преди да стане прекалено късно. Благодаря ви. Благодаря. Две минути за Петър Лундгрен. Благодаря, господин председател. Европа основана върху ценности. Това е темата на днешния дебат. Отговорността за парите на данокоплатеца трябва да бъде един от краъгълните камъни в тази тема. Виждаме, че сградите на парламента в момента подлежат на ремонт. Тази конкретна сграда струваше 10 милиона шведски крони само преди 20 години, когато беше построена. И сега виждаме, е, че имаше също през 2014 година мащабен ремонт е, на тази сграда. Трябва в бъдеще Европейския парламент все повече да прилича на Конгреса на САЩ. И не знам обаче дали това се вписва в идеята за Обединени Европейски щати. Тези пари, за които говоря, за ремонтирането на сграда на парламента, могат в крайна сметка да се окажат три пъти повече, отколкото първоначално се изчислява сега. Европейските граждани не иска техните пари да се използват за това, за сградите в Брюксел. Мисля си, че европейска данокоплатец изобщо не иска това. Трябва наистина да мислим за реалността, как реално разходваме парите на данокоплатеца. Трябва да разходваме тези пари разумно, а не за някакви безумни идеи. Ако имате сграда, която на 25 години, тя няма защо да бъде събарена. Това е абсолютно безумие. И гражданите никога няма да съгласят с това. Благодаря ви. Благодаря, господин Лундгрен. Сега е една минута Георг Майер. Благодаря, господин председател. Европейските ценности. Какво означава това точно? Кой ги определя? Кой е, определя тези европейски ценности? Смятате ли, че ние ще си ги самоопределим? Това могат да го направят хората в Европа, хората извън тези сгради. А тогава ще има огромни различия в цяла Европа, уважаеми колеги. Е, не трябва да забравяме многообразието на практика ефективните демократични институции, такива трябва да имаме, разбира се, но ефективните демократични институции трябва предполагат и е, ефективна опозиция е, чухме колегата Динфелд, тя се бои от опозиция. От, е, от е, опозиция. Скъпи колеги, имам впечатлението, че сякаш вие, всъщ, вие всички се, се само хвалим и взаимно си ръкопляскаме. По този начин няма да стигнем до никъде, опасявам се. Благодаря сега за една минута Золтан Балчо. Благодаря, господин председателю. Госпожа Интвелт нарече някои партии националистични, но това не отговаря на истината. Ти, тя обаче е, говори само за едно, за по-дълбоката интеграция. И всички останали, които са на друго мнение, биват заклеймявани като антиевропейски настроени. Говорим сега за ценностите. Е, господин Вебер е, говори за християнските корени, но ние имаме нужда от разнообразие, от многообразие. Цитират се тук основателите на Европейския съюз. Цитирам аз Шуман. Европа не може да се интегрира с една обща структура и друг цитат Европа или ще е християнска или няма да има друга Европа. Това казаха основателите. Това се каза основателите на Европейския съюз, но това е различно това, което вие казвате. Благодаря ви за минута и половина. Качаба Шогор. Не съм сред онези, които смятат, че трябва да изградим на нова Европа от нула. Нямаме нужда от революции. Много от нещата, приписвани или вменявани във вина на Европа, не са вина на Европа, както, например, прочутия проблем с демократичния дефицит. Искам да кажа, че процесът за вземане на решение е много по-прозрачен на ниво на Европейския съюз, отколкото, например, в моята държава. Да, може да бъдем по-действени, по-резултатни, по-гъвкави, за да отговорим на очакванията на гражданите трябва да се предлагат отговори на проблемите, но много често предлаганите решения се пренебрегват. Бих искал да подчертая значението на ценности, провъзгласени в член 2 на договора. Всички знаем, че Европейския съюз трябва да се гради и върху такива ценности като равенство и уважение към многообразието. Обаче трябва те първа да извърши много работа, за да можем наистина да реализираме на практика тези ценности. Не се предотвратява негативната практика спрямо малцинствата и това всъщност противоречи на принципа на многообразието. Над 6 милиона граждани очакват да бъдат признати от европейските институции. Благодаря, господин Шогор. Сега за една минута Юлайнен. Европейския съюз е повече от един голям пазар. Това е политическа общност е, и е, тя сега отстоява ценности, които, за които столетия се, бо, се водят войни тук. Е, господин е, заместник председателя е прав, че ние трябва да се борим за тези ценности и е, наистина трябва да реагираме остро, когато демокрацията е, и е, е свободата на словото или правата, основните права биват е, по някакъв начин е, е, потискани. Е, Европейския съюз би трябвало да, е, да е, отстоява е, тези ценности. Това се отнася обаче и за економически въпроси, като е, данъчните въпроси, е, социалния дъмпинг, борбата с тероризма. Всичко това всички тези сценарии, които са залегнали в бялата група, в бялата книга, би трябвало до края на годината да доведат една единна програма за решаване на всички тези проблеми. Сега за една минута Урики Требезиус. Благодаря, господин председателю реформирането на Европа, която е основана на ценности и наличието на ефикасни демократични институции, благоприятстваше една просперираща економика и така нататък. Ами, ем, тук ми изникват много странни образи пред очите. Докъде трябва да доведат тези резултати? Ами до неуспех. Важните елементи на Европейския съюз на еврозоната не функционират. Нашите общества са на предела си, що се отнася до еврото, миграцията и мултикултурното общество. на най-високо ниво нещата се пропукват, що се отнася до Дъблин или до ам, другите важни структури. Европейския съюз иска да задълбочи ем, своята интеграция, повече приобщаване, повече органи, повече администрация, повече шурубаджанащина, повече ем, ем, от всичко. И всичко това води до по-малко креативност, до по-малко ефективност и така нататък. Ораторът е прекъснат от председателя. Госпожа Арин... Айор Госман има думата. Благодаря. Този европейски съюз се основава върху неолиберални принципи и либерализация на услугите. Един абсолютно е, безумен проект, какъвто е Европейската Централна банка. И всичко се свежда до общия пазар. И всичко това се маскира, например, от поредната бяла книга. Видяхме Брекзит, видяхме възхода на крайната десница, нарастване на неравенството. Виждаме, че Европейския съюз, Европейския съюз на Мастрихът, на договора за свободна търговия с Канада и виждаме, че вие искате да има Европейски съюз, който да принадлежи на многонационалните корпорации. Вие не защитавате работниците в Германия, в Франция, в Гърция. Затова те ще се защитят сами. Э, Благодаря. За, э, за една минута, госпожа Фон Шторх. Благодаря, господин председател темата на дискусията днес е, е изграждане отново на една Европа, освен на ценности и така нататък. Е, е, от реформиране е, и означава поправяне на нещо, което вече се е сринало, което е, е се е, е, разрушило. Тук е, никой обаче не е против демокрацията или правовия ред. Проблемът е, вие се усмихвате, обаче проблемът е тези, които са за национален суверенитет, се смятат за антидемократи. А това е абсурд. Това всъщност създава сериозни проблеми, защото е, приказките за демокрация трябва да бъдат подплатени със съответни е, ценности в, е, в е, е е, основните документи, демократични документи, е, не се споменават е, европейските, християнските корни на Европа. Това са ценностите, за които трябва, които трябва да отстояваме. Демокрацията е средство за отстояване на тези ценности. Благодаря. Сега за две минути ще говори Марко Цани. Благодаря, господин председателю. Аз смятам, че заглавието, което е избрано за този е, дебат, показва на 100% пред какви проблеми сме изправени днес. Говори се за реформиране, е, за преобразуване Европа беше унищожена посредством политиката на Европейския съюз. Използва се понятието Европа, а не Европейски съюз. Вижда се, че тук ем, се говори за две концепции. Това е, е ясно и на гражданите. Трябва да се пре, стане с тази риторика, защото Европа е нещо различно от Европейския съюз. Бъдещето на Европа не може да е свързано само единствено с е бъдещето на Европейския съюз. Ценностите, които са заложени в договорите, са погрешните. Изгод... изграждането на демократични институции, те въобще не са демократични и просперираща економика, ами Европейския съюз не е успял да а, из, постигне такава просперираща економика. Тези договори трябва да бъдат премахнати, защото те доведоха до неуспеха. Европа трябва да бъде сформирана по нов начин и всички държави да са суверенни. Има ясни конфликти между социалния модел на европейските договори и националните конституции. Конфликтът ще се задълбочава все повече. Говори се за повече конкурентоспособност, за повече печалби, за стоки. Ясен знак е това за неолиберализма, който идва от Германия. В Италия в първия член се описва социалния модел. Там се говори за труда, за трудовите правоотношения, но днес вече това не е така, за съжаление. Ние искаме да продължим напред. Има само една възможност, като се разруши Европейския съюз. Немския империализъм е много опасен, както и пазарната дисциплина. Синдикатите ам, са беззъби и това е типично за елитарното общество. Благодаря ви. Мария Грабини за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, няма да се занимавам с заглавието. Нямам нищо против заглавието. Ще се съсредоточа върху същината. Ако не променим Европа, ще се провалим. Трябва да изградим на нова Европа възоснова нашите ценности. Господин комисар, моля, престанете да правите различни сценарии. Моля ви се, не дейте повече да подхранвате национализма. Ние знаем, че всичко трябва да се гради върху ценности. Например, в нашата държава, която вече от 10 години е държава членка на Европейския съюз, ние сме извън, извън шенгенското пространство, и извън еврозоната. Нашите граждани трябва да знаят, че ние можем да имаме достъп до всичко, до което имат достъп всички останали европейски граждани. Ние имаме нужда от образование, от работни места, ние имаме нужда от ценности, които да ни ръководят. И ние искаме да знаем, че и националните лидери, и лидерите на европейско ниво носят своята отговорност. Господин Ван Дален, мотото на Европейския съюз е включен в това заглавие, но мотото трябва е да се зачитаме един друг, да не се окарикатуряваме един друг. За съжаление, представителя на АЛДЕ, АЛДЕ, политическата група, която поиска този дебат и политическата група, която а, често да се усмива другите и когато се изказва критика, тя се възприема като популизъм. Трябва сериозно да се а, отнасяме всички към критиката. Критиката, която не беше зачетена, доведе до Брекзит. Трябва да помислим за това какво трябва да се промени, какво трябва да се подобри. Да, със сигурност, но АЛДЕ трябва да има разбиране и да проявява уважение към гледните точки на останалите. Сега за една минута Петро Сива Перейра. Обригадо, благодаря. Въпреки е, положителните нови от последните е, седмици, е, европейският проект минава през тежка криза. Причините са ни познати. От една страна, това е недостатъчната структурните дефицити при изграждането на еврото, при създаването на еврото и после е, погрешна политика и отговор на кризата е, беше погрешен. Е, различ... Това доведе до все по-големи е, е, различия в, е, и отдалечаване на европейските сили, вместо обратното. Но е, е, ние преживяваме сега криза на ценностите е, и една от основните основните ценности е солидарност. Е, ако няма солидарност, няма да намерим е, решение на нашите проблеми. Е, при последните избори гражданите ни казаха, че трябва да дадем нов шанс на Европа. Тези нов шанс трябва да създадем, но само ако действаме е, солидарно, заедно. Само тогава ще можем да откликнем на нуждите на гражданите. Благодаря сега за една минута е, е, Михаил Кажемир Уайздовски. Уважаеми колеги, говорим тук за основите на Европейския съюз и това е абсолютно оправдано. Това са правилата на общата интеграция. Основателите на Европейския съюз знаеха, че демокрацията и семейството са в основата на европейската култура. И напълно разбирам това, което каза господин Вебер. Не можем да си представим, не можем да разберем европейската култура без християнските ценности – и не можем да съгласим с това да се цензурира религията, която е в основата на европейските ценности. Също така е много важно да се запази целостта и справедливостта на пазара. Чуваме призиви за протекционизъм. Това го правят богати държави, които затварят своите пазари за сметка на бъдещето на европейската економика. Благодаря. За една минута Тибор Зани. Наистина има политически сили, е, които е, се е, отдалечават от Европа, които тълкуват погрешно основните ценности на Европа. Демокрацията, примата на закона. Много избори се проведаха в Европа в последно време и е, във всички тях трябваше да стискаме палци екстремистите, антиевропейски да не спечелят. Е, не се потвърдиха страховете ни, но е, не в всички държави беше така. Например, в Унгария под знамето на либерализма европейското правителство се отдалечава все повече от Европа и ценностите на Европа. Макар да наблюдаваме е, на, на, така нараства е, привързаността към Русия, е, това създава проблем за сигурността. Е, връзките с а, е, Путин са очевидни, а, е, ние само с промяна на политиката можем да стигнем до гражданите. Благодаря. Абсолютно съм убедена, че когато говорим за бъдещето на Европа, трябва да сме наясно коя е основата на този проект. И трябва да имаме много здрава основа. Трябва да мислим за нашите корени, демократичните ценности, мир, справедливост. Това не са безполезни неща. Тъкмо обратното имаме нужда от повече Европа ние виждаме какво се случва в някои държави членки. Виждаме, че има противоречия в рамките и на самия Европейски съюз. Ние виждаме, че през последните години нараства неравенството, има все повече проблеми за все повече хора. Успехът на интеграцията трябва да се засилва. Разбира се, трябва да отчитаме това, че в момента все още сме в криза. Виждаме какво се предлага в Бялата книга, но не мисля, че трябва да избираме един вид Европа за сметка на друг вид Европа. Ние имаме само два варианта. Или ще спечелим всички заедно и ще победим, или ще изгубим всички по-отделно. Благодаря. Сега комисията има думата. Само няколко размисъла искам да споделя с вас. Като тинейджер, аз и отидох в Испания, която тъкмо се беше отървала от диктатурата. Имаше един млад холандец и аз бях шокиран да видя колко бедна е селска Испания, не само от економическа гледна точка, но също така и от гледна точка на морала. Имаше насилие и то беше нормално. Децата не ходеха на училище. Много рядко, особено момичетата. Те изобщо не бяха окоръжавани да ходят на училище. И вижте Испания днес. Вижте какво бе постигнато. Естествено, аз не казвам, е, че испанците а, е, са отбелязали само напредък. Но щеше да бъде трудно за испанците да отбележат такъв напредък, ако не бяха станали член на Европейския съюз. Аз през 99-та година смятам, че в най-важното събитие в моя политически живот беше именно борбата за, за източния блок. Вижте къде стигна Польша. Това е сега економика 5-6 пъти по-голяма от украинската, а преди тя беше като украинската. По полските хора, естествено, полските граждани направиха този, постигнаха този про прогрес. Но Европейския съюз много помогна, особено, що се отнася по отношение на върховенството на закона, на надежността на съдебната система, на борбата срещу организираната престъпност. Хората днес казват, Европейският, е, Европейският съюз е просто една голяма бъркотия, един балон. Но явно хората забравят. Не, не забравяйте историческите ни постижения. Това е първото, което исках да кажа. Сега, след кризата, кризата полека-лека отминава, заетостта се увеличава. Знае и трябва да, да направим още много неща, но нека сме по-самоуверени. Вижте какво са, с какво са се справили нашите родители и баби и дядовци. Може да постигне много повече, нека не страдаме от малодушие и лошо самочувствие. Искам да подчертая следното. Ценностите на Европейския съюз са залегнали в член 2 на, договори, на договора. Тези ценности са ратифицирани от всеки един член на Европейския съюз. И да, наистина има културни разлики, има най-различни разлики, но член втори е обвързващ за всяка държава членка. членка. И не може да се отървем от тази отговорност само като аргументираме с културните разлики. Мисля, че Причината, поради която говорим по днешната тема, е, че а, Европейският съюз не е неразрушим. Виждаме, че основните ни ценности са под натиск, те са заплашени и трябва да ги защитим повече отколкото всякога. И още нещо. Нещо за християнските корени на Европа. И аз говоря като християнин. Естествено, християнството имаше голяма роля и има голяма роля за развитието на ценностите ни. Но аз се чувствам недобре като христи, християнин, когато друг християнин казва, че има авторското право на християнските, върху християнските ценности, ние нямаше да бъдем тук, ако, ако, ако нямаше възраждането, ако нямаше просвещението. Испанската инквизиция не беше е, измислена от атеисти, така че има, трябва да вземем, да поемем отговорност от, за нашия принос, но и за разликите между, помежду ни. Нашите ценности имат най-различен и, и най-разнообразен източник. Благодаря. Благодаря, господин заместник председател на комисията. От името на съвета, госпожа Дали. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми депутати. Благодаря ви за ценните коментари. От само себе си се разбира, че съм си ги записала. Бъдете уверени. Ще продължим да разсъждаваме върху бъдещето на Европа. Когато търсим какви да бъдат бъдещите пътища пред Европейския съюз, не трябва да забравяме две неща. На първо място, ЕСА не може да реши с магическа пръчка всички наши проблеми. И на второ място, нашите идеи трябва да отчитат и факта, че съществуват практически пречки пред тях. Затова нека да проявим и реализъм, нека да осъзнаем какво можем и какво не можем да направим. Благодаря. Благодаря. С това приключваме това обсъждане.